Sí, buenos días, señores diputados. Vamos a comenzar nuestra reunión esta mañana. Доброе утро, госпожи и господа. Поздравявам ви в началото на днешното заседание. Е, позволете ми да е, поздравя първо президента на Чили, господин Себастиан Пиньера. Още преди години имахме е, възможност да го поканим и за нас е голяма чест, че вие сте тук сред нас, господин президент. Поздравявам и посладника на Чили в Европейския съюз. Чили е положителен и активен партньор на Европейския съюз. Междувременно ратифицирахме споразумението за сътрудничество, което води до чудесни резултати и насърчава и търговските взаимоотношения и политическите контакти. Това търговско споразумение е, е подписано междувременно от е, много държави членки и е, за нас, естествено, е изключително важно и това, че в е, региона е, много от държавите имат споразумение за търговски взаимоотношения с Европейския съюз, е, което допринася за развитието на нашите контакти. Кореш Сампо е тук. Той е председател на парламентарната делегация за взаимоотношения с Чили. Господин президент, обръщам се към вас. За нас Чили винаги е била а, образец на демократично развитие. А, в момента вие сте и председател на ФЕЛАК в Кардив. Преди няколко дни а, Продължихме политическия диалог, който ще е, има продължение в Сантяго де Чили в е, близко бъдеще. Взаимоотношенията между Латинска Америка и Европейския съюз могат да бъдат разширени и задълбочени. Още миналата седмица заявих, че тези взаимоотношения са особено важни е, имам предвид отношенията в търговията, в економиката, е, които поощряват и развитието на политическия диалог. Е, през 2004 година още започнахме едно такова развитие, което доведе и до засилване на взаимоотношенията с групата Рио. Имаше организирани междувременно няколко срещи на високо равнище. Но, господин президент, ако политическият диалог не намери практическо измерение и изражение, той няма да допринесе за едно по-добро бъдеще на народите. И за това ние би трябвало да обърнем особено внимание на практическите аспекти на прилагането на всичко това, което сме записали в нашите документи. Бихте ли ни описали ситуацията в Латинска Америка през последните години, да кажем, проекта АЛКА се провали, имаше е, така, известно напрежение в някои от страните. Също времено и по отношение на Тихоокеанския район имаше доста инициативи. Азия, Африка са също важни партньори на Латинска Америка. Как точно виждате по-нататъчното развитие и актуалното положение? Как виждате взаимоотношенията с САЩ? преди срещата на върха на е, държавните и правителствените ръководители. Ние ще се видим и в Сантьяго, където ще има среща на върха. Сега ви давам думата, господин президент. Благодаря ви, господин Салафранка, господин председател, е, госпожи и господа. Много се радвам, че мога да говоря пред вас. Позволете ми първо да изразя е, не само благодарност, но и възхищение от е, работата на Европейския парламент. Той е изключително важна институция не само за Европа, а за целия свят, защото вие говорите ясно, открито, в, изказвате се в името на демокрацията, на мира, на справедливостта. Много важни са, естествено, всички действия и изказвания в тази посока, защото все още има доста врагове на мира и на демокрацията. Латинска Америка е континент, в който живеят 600 е, милиона души. Това е една огромна територия с е, богати природни ресурси, с запаси на желязо е, и много други суровини. В миналото не е имало толкова драстично ни изострени расови е, проблеми и кървави сблъсъци, както в Африка. От е, 200 години ние се радваме на независимост, но независимо от всичко е, и от положителното развитие в продължение на стотици години, ние не можем да се похвалим с е, това, че сме преодоляли бедността и мизерията. Надяваме се, че този век ще бъде една, едно ново начало за народите от Латинска Америка. Световната криза е, се отразява винаги много неблагоприятно и особено силно на Латинска Америка ние е, смятахме, че ще можем да запазим е, заетостта, която междувременно вече сме постигнали, че ще можем да запазим е, е стабилно економическо развитие, но ето, че сега сме изправени пред едно голямо предизвикателство. Трябва да използваме този огромен потенциал, който сме натрупали през изминалите години, особено през е, миналия век но той е застрашен от е, световната криза. Преди 20 е, години е, падна стената, стената, която разделяше и севера, и юга, от юга, и запада, от изтока. Но още по-важна е една друга стена, която падна, макар че тя бе невидима. Не е стената между изтока и запада. Имам предвид стената между богатия север и бедния юг. И с падането на тези е, две стени е, ние на практика започваме една нова революция, едно ново развитие, на, което ни води напред към обществото на науката, на изследванията. Е, едно нова революция, която е, е, може да се сравни с индустриалната революция преди е, години. Чили е, се отърси от колониалното господство преди много години и сега ние продължаваме с нашите усилия да преобразяваме страната, да превърнем е, Чили в една страна без мизерия, без бедност, една страна на съвременните индустриални технологии. пет е, е, много тежки земетресения сполетяха страната преди две години. Всяка трета стая, всяка трета помещение или жилище и болница бяха разрушени. А през 2008 година е, започна е, кризата, която е, за съжаление все още е в центъра на нашето внимание, защото е, сътресенията продължават. Чили имаше вече амбицията по това време да се превърне в е, първа страна в Латинска Америка е, и да се оттърси най-вече от мизерията, която, за съжаление, е характерна за нашето развитие през изминалите 200 години. Започнахме да е, инвестираме в индустрията, да засилваме вноса, износа, да създаваме работни места. Но, за съжаление, както споменах, сътресенията от кризата <clears throat> и земетресенията спряха възхода. Но ние се опитваме да запазим заетостта и продължаваме да полагаме усилия да спасим най-бедните, е, да им помогнем да оцеляват, да им дадем работа. Продължаваме с инвестициите в инфраструктурата, в е, е, индустрията и макроекономическите параметри се подобряват. Так, независимо от всичко, си даваме сметка, че така, на тази на вид стабилна скала е, е, е в момента изправена на пясъчна почва. Ще продължим и през следващите години да продължаваме с нашите усилия, да работим. Е, аз съм се ангажирал, поемайки президентския мандат, да работя не само за по-нататъчното индустриално развитие на страната, но да създаваме работни места, да се е, реформира образованието, социалната система, здравеопазването, така че да излезем от е, мизерията. Чили е страна на демокрацията в своето историческо развитие само през 60-те, 70-те, началото на 80-те години Чили е прекъснал своето демократично развитие по време на диктатурата, но след това ние много бързо се върнахме към старите демократични ценности. Ние сме част от западния свят от света, който споделя принципите на правовата държава и на демокрацията. И желаем да развиваме страната с много бързо темпо, така че да създадем основата за равни права за всички, за налагане на на демократичните принципи по един траен, устойчив начин. Но ние се нуждаем и от е, опора. Е, нуждаем се от е, хора, които са образовани. Не нуждаем се от хора, които разбират много добре какво означава едно демократично развитие. И за това залагаме много на реформата в образованието, на реформата в е, областта на науката и изследванията. Само по този начин можем да напреднем. Четвъртият е, стълб е, е свързан естествено с преодоляване на мизерията, с създаването на демократични, стабилни основи за развитие на страната. И мисля, че това е правилният път, защото само така Чили ще се превърне в тази развита индустриална страна, стъпила здраво на демократичните принципи, към която се стремим. Още през 60-те години ние установихме контакти с Европейската економическа общност и наистина сме впечатлени от всичко това, което бе постигнато в Европа след две световни войни. Това е като че ли най-голямото постижение в световната история през последните десетилетия и векове. Да, и тази европейска интеграция е действително впечатляваща. Това е нещо, което на всяка цена желая да подчертая и смятам, че съвсем заслужено Нобеловата награда за мир бе дадена на Европейския съюз. Европейският съюз в миналото Европейската общност сключи с нашата страна е, едно споразумение за свободна търговия, е, което е, поощрява и демократичните процеси в страната, и политическия диалог с Европейския съюз, и а, дава плодове в продължение вече на 10, близо 10 години. Чили се отваря към света. Чили а, желая да се интегрира и е свързан с търговски взаимоотношения с 60 държави в света, с страните от Европейския съюз, с Америка, с Корея, с много-много други държави. Няма да изброявам всички. с Мексико и Перу ние сме свързани в една много по-силна структура за интеграция и за обмен на стоки, на услуги в тази зона ние сме въвели и свободно движение на хората, т.е. следваме примера на Европейския съюз. Латинска Америка е континент, който е, в продължение на много години е страдал от е, войните, от битките между държавите, но в момента ние се опитваме на двустранна основа да е, развиваме взаимоотношенията с нашите съседи. 65% от е, е, брутния вътрешен продукт на Чили е, е всъщност е, реализиран в резултат и благодарение на външно-търговските отношения. Ние се опитваме да засилваме е, търговията с е, страните от региона. В момента е, Работим и по реформата на избирателното право. 13 милиона граждани имат вече право да избират, за разлика от 8 милиона в миналото. Опитваме се да развиваме и парламентарната демокрация и партийната система в духа на демократичните ценности и принципи. Винаги сме имали стремеж в тази страна да развиваме демокрацията и да се свързваме не само с страните от региона в едно по-тясно сътрудничество, но и с Европа. Португалски и испански се е, говорят е, при нас, и, но особено силни са взаимоотношенията с е, Испания и Португалия, е, които ни помагат е, в е, желанието да се интегрираме. Е, но интеграцията на нашия континент не винаги е толкова ползотворна и толкова успешна, колкото е, бихме си пожелали. Чили и Мексико са страните с е, най-голям ръст е, е в економиката, които винаги са желаели е, да установят по-тясно сътрудничество. Ние имаме обаче и един друг е, партньор, и една друга цел трансатлантическото партньорство. Ние бихме желали да работим в тясно сътрудничество и с страните от другата страна на Тихия океан. Една голяма част от економическият растеж, към който се стремим, всъщност е свързани с този наш идеал и с тази наша цел. И за това смятаме, че е много важно да е, развиваме взаимоотношенията и с Европа. Е, ние имаме споразумение за асоцииране с Европа вече от години и бихме желали тези взаимоотношения да стават все по-активни през изминалите 6 години. Чили поддържим отношения с Европейския парламент. Не толкова добри са нашите отношения с комисията и с съвета, но с парламента действително е, контактите са много активни и много плодотворни. През следващия месец ще има среща на върха в Чили, в нашата столица и на практика там ще бъдат представени всичките 600 милиона души, които живеят на континента. Ние представляваме една общност на ценностите. Ние имаме не само общо минало, ние имаме и общи цели, и общи стремежи. И една от тази цел е свързана с по-тясното сътрудничество с Европа и с останалите континенти в света. По отношение на Световната банка, по отношение на международните финансови институции, ние имаме съвсем определени и конкретни е, представи за това как трябва да се развиват е, нещата. И поддържаме тесни контакти с тези институции, естествено. Така ще можем, е, струва ми се, именно по пътя на интеграцията да се справим с трудностите, които е, и днес. Е, пречат на е, до някъде на развитието ни, но и в бъдещето няма да се освободим изцяло от всички трудности. Хората биха желали по-бързо да се развиват нещата и много често си казват защо всичко това, за което мечтаем, все още не е реалност. Ние всички е, политици, парламентаристи, би трябвало да се постараем това да стане колкото е възможно по-бързо. Благодаря ви. Señor presidente, por este fresco que nos ha pintado la relación. Благодаря, господин председател. A continuación a un intercambio de puntos de vista con los diputados, quiero decir que tengo... Благодаря, господин президент, за това, че представихте двустранните ни отношения. Сега ще дам думата на колегите. Деветима колеги са се записали за изказване. Моля ви да бъдете кратки, защото трябва да продължим работа по дневния ред. Максимум минута и половина време за изказване на човек. Думата има председателят на съвместния парламентарен комитет. Благодаря, господин председател, господин президент. За нас е чест да ви приветстваме в Дума на европейската демокрация в година, която е много важна за двустранните отношения Европейски съюз Чили. Тази година се отбелязва 10 годишния юбилей от подписването на споразумението за асоцииране между двете страни. Това бе подписано през 2002 година. Благодаря на господин Салафранка, на външния министр на Чили господин Морено, благодаря на колегата от Комисията по европейски въпроси към Чилийския парламент и на посланника на Чили. Приветствам с добре дошли и чилийските парламентаристи. Добре дошли и на всички колеги от Европейския парламент, които присъстват на това заседание. В качеството си на председател на делегацията на Европейския съюз в Парламентарната асамблея Европейски съюз Чили, за мен подписването на търговско споразумение с страната е много важно. Ще Председателствам редовни заседания, на които се говори за работата по, извинете, споразумението за асоцииране. Парламентарната асамблея все още няма законодателни компетенции. Нашата делегация все още няма пълни компетенции, но има право на глас и останалите се вслушват в този глас, тъй като знаят колко е важен. Много е ясно какви са ползите от споразумението за асоцииране. То се отразява благоприятно върху търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Чили. И двете страни нареждат тези взаимоотношения сред приоритетите си и това е показателно за напредъка по споразумението за асоцииране. Показва, че трябва да задълбочим взаимо... търговските си взаимоотношения. Има и области, в които не е постигнат много голям напредък. Например, по така наречената клауза за еволюция но работата в областта на економическото и техническото сътрудничество отбеляза осезателен напредък. Можем да установим сътрудничество и в областта на енергетиката, най-вече ако заложим на възобновяемите енергийни източници двете страни имат какво да дадат една на друга. Възползвам се от възможността лично да благодаря на президента господин Себастиан Пиньера за това, че организира работата между латиноамериканските страни и страните от Карибския регион. През 2013 година ще се състои първото за среща на върха на структурата ЦЕЛАК. Това ще е среща на високо равнище. Пожелавам всичко най-добро на тази проява, тъй като тя ще засили двустранното сътрудничество между Европейския съюз и ЦЕЛАК. Така ще могат да се използват всички налични инструменти, ще се отбележи напредък и в парламентарните взаимоотношения. Благодаря. Господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към приветствените думи на изказалите се преди мен двама колеги. Добре дошъл тук в Комисията по външни работи на Европейския парламент. Направихте оценка на споразумението между Чили и Европейския съюз. Това бе една много положителна оценка заявихте, че ще се задълбочат двустранните взаимоотношения. Като депутат от Испания много бих искал да се задълбочат отношенията на Европейския съюз с вашата страна. Вие поемате ангажимент за това. Заявихте също така, че Тихоокеанският регион е регион на растеж. За това би ни се искало като цяло да задълбочим взаимоотношенията си с Латинска Америка и най-вече с вашата страна. Говорихте за основните стълбове на тези взаимоотношения, спряхте се на економическото развитие на страната ви и на новаторството. Наскоро четох една статия за програма за новосъздадени дружества. Целта на тази програма е привличането на предприемачи, с което се насърчават растежът и заетостта. Можете ли да кажете няколко думи за тази програма, която е насочена към насърчаването на мигрантския поток към Чили? Госпожа Анна Гомеш. За нас е голяма чест, че сте тук сред нас, господин президент. Говорихте за предизвикателствата, пред които е изправено Чили в областта на равнопоставеността и борбата с бедността. Въпросът ми е следният. Какви стъпки предприема Чили за по-добрата интеграция на най-уязвимите групи от населението, например индианците мапуче или други етнически малцинства? Ще се спра и върху Тихоокеанския регион. Какво е становището на Чили за напрежението в взаимоотношенията между Китай и Япония в момента. Имам предвид въпросната островна група, която е предмет на спор между двете страни. Как може да се отрази това върху действията на Чили, като се има предвид, че Чили отстоява идеята за сътрудничество в Тихоокеанския регион? На ниво ООН също извършвате действия. Имате ли интерес към Извинете, какво е вашето становище за положението на съвета за сигурност? Има проблеми в момента с Сирия. Господин Панайотов. Благодаря, господин президент, за чудесното ви изказване. Казвам се Панайотов от групата на либералите съм. Работил съм няколко години в Чили. И искам да ви поставя един въпрос, който е много важен за всички нас в Европейския съюз. Как е възможно, че в Чили да не се говори за криза? мерките, предприяти от вас и вашето правителство. Какви мерки сте предприели, за да допринесете за това добро състояние на економиката към момента? Добре дошъл в Европейския парламент, господин президент. Добре дошъл от името на моята политическа група. Вие говорихте за огромният напредък, постигнат в Чили – И това изглеждаше като мечта. Аз също съм мечтател. В Европа ние успяхме да изградим пазарна економика. Вие имате добивна промишленост. Как можете да изнасяте суровини, а какво правите, за да имате добавена стойност? Не считате ли, че трябва да видим как може да се добави повече стойност преди да се реализира износ? Вие говорихте за социалната справедливост. Искам да се спра и на срещата на върха, която ще се проведе в Чили. Очевидно е, че има акцент върху инвестициите, но да видим какви инвестиции искаме, защото може да има най-различни видове инвестиции. Какви точно инвестиции търсите? На предходните срещи на върха винаги имаше дискусии, свързани с жените в Латинска Америка. Нашият парламент е заемал позиция по въпроса. Считате ли, че това трябва да влезе в окончателният, в заключителните изявления от срещата на върха? Господин Козучник, благодаря. За мен беше удоволствие да чуя това, което казахте. Вие споменахте за примахнатите стени за направеното в сферата на човешките права. В Чехия, моята страна, ние преживяхме периода на падането на стените. Аз съм част от групата на консерваторите тук в парламента, нещо като а, антиевропейски как група. Но но трябва да призная, че в Централна Европа имаме много добър опит в интеграцията и в развитието на човешките права. И когато и можете да разчитате в Латинска Америка на нашата подкрепа, за да може да се постигнат същите свободи и там. Господин Перейо. Един конкретен въпрос от мен. Вие казахте, че искате да защитавате правата на човека, свободите, демокрацията през 1997 година се говореше за законен достъп до собствеността. Но в Чили остава конфискацията на собствеността, от 73-та година. Сега говорите за нова революция. Ще върнете ли тази е, собственост? Госпожа Фригоен. Добре дошъл, господин Пинера. Имам два въпроса. Първо, вие говорихте за благоприятното економическо положение на Чили в момента. Хората, обикновените хора искат повече реформи, по-добри реформи. А чилийците имат огромен потенциал в това отношение. Ще реализирате ли реформи в образованието и здравеопазването, защото това ще намали разликите между богатите и бедните и между хората изобщо. В момента богатите в света стават все по-богати, а бедните все по бедни. Вие говорихте за мечти, аз също мечтая. Е мечтая за справедливост. В случая за а, Месория, например, бяха издадени заходи от испанска страна за арестуване на 6 чилийски офицера. Смятате ли, че може да се направи нещо, за да възтържествува справедливостта? Госпожа Миранда. Ние приемаме не само хора като вас, президенти в Европейския парламент, приемаме и хора, които представляват гражданското общество, представители на мапучите във вашата страна и те ни дават една много по-различна картина, картина на дискриминация, на отчуждение. Вашата страна има невероятен економически растеж през последните години. Вие сте разширили търговията си с останалия свят, но има огромна разлика между богатите и бедните и особено силно засегнати са мапучите и техните регионите, където те живеят. Техните права се нарушават и то безнаказано. Имаше миналата година гладна стачка. Какво ще кажете за закона за риболова в крайбрежните зони? при приемането на който не са проведени консултации с местните хора. Също има ограничаване на свободата на словото, на гражданските свободи с неодавна прият друг закон. Има депутати, които са обезпокоени за правата на човека, особено за правата на мапучите и най-вече на децата мапучи. УНИЦЕФ се произнесе по въпроса и действително е срамно това, което се случва. Ние получаваме писма в този, този смисъл. Необходимо е да се защити демокрацията, да се защитят правата във вашата страна. Вие казахте, че желаете а, това, но въпреки това ние имаме тия, тези безпокойства за спазването на правата на човека и най-вече на мапучите. Но можете да разчитате винаги на нас, а, за да ви помогнем да се направи необходимото. Така че може да се, вслу... се вслушате в а, това, което казваме не само ние, но и хората в вашата страна. Госпожа Руса. За мен е, е чест да ви приветствам с добре дошъл тук, когато бях председател на съвместната ние парламентарен комитет Европейски съюз Чили. Работихме много по тези въпроси. В е, Чили са реализирани много инвестиции. Има тесни връзки между нас и Чили. Искам да спомена нещо и да поставя и два въпроса към вас. Първо, тази седмица Световната банка публикува доклад, в който посочва, че 12% от чилийците са се присъединили към средната класа. И това е точно обратното на това, което наблюдаваме в Европа, където има обедняване на средната класа. И затова ни е интересно да разберем как е постигнато това. Вие говорите в Чили за неравенство. Някои колеги също се спряха на този въпрос. Беше споменати въпроса за образованието. Това изисква много инвестиции, за да е стабилен процес, процеса. Необходими са стабилни инвестиции в сектора на образованието и здравеопазването. Ще също се, ще се взема решение за право на чилийците, живеещи зад граница, да гласуват в изборите. Смятате ли, че това ще може да стане при изборите следващата година? Относно регионалните конфликти, Парагвай е, е изолиран в а, Латинска Америка. Ще хвърлите ли мостови и в а, тази част на Латинска Америка? Благодаря. Господин Гарсес Рамон. В момента Чили е, има морски конфликт с Перу и Боливия. Какъв е подходът ви към това? Как ще разрешите тези конфликти? И още нещо. Аз изслушах това, което казахте за периода от 70-те до 80-те години, когато е имало прекъсване на демократичния процес. Това ли е вашия анализ? <clears throat> Ние считаме, че тогава имаше една жестока военна диктатура. Ако трябва да се назоват нещата с истинските им имена. А вие говорите за прекъсване на демократичния процес. Както виждате, <clears throat> господин президента има много интерес от наша страна към вашата страна и е, широкото е, присъствие в тази зала е доказателство за това. Благодаря ви. Много въпроси бяха зададени, някои бяха по-скоро обяснения и коментари, не толкова въпроси, но ще се опитам да се спра на всички изказвания. Да, е, програмата Startup за, е предназначена за укрепване на развитието в науката и е, технологиите. Аз ви казах, че ние бихме желали да отвоим инвестициите в тези области. Това е една програма, която би трябвало да привлече фирми е, с техните проекти в Чили. Е, ние е, облегчаваме достъпа. Е, освен това, всички те получават и помощи от около 100 000 долара, за да дадем знак, и то ясен знак, че ние бихме желали да развиваме повече иновациите, изследванията, развойната дейност в рамките на предприятията. Десетки хиляди са е, молбите е, подадени е, от различни държави в света, така че за сега програмата се развива успешно. Госпожа Гомес зададе въпрос за социалните програми в Чили. И то най-вече за Мапуче и за транс националните партньорства. Да, ние се стремим чрез много инициативи и инвестиции да намалим е, бедността, която междувременно бе ограничена до 40%. най-добрите резултати за Латинска Америка, но все още много висока. Естествено, че дохода е, на глава от населението е, е много нисък и е, за нас е изключително неприемлив. Три са стълбовете, върху които ние желаем да стъпим от една страна човешкото достоинство, а бедността понякога не отговаря на нашите представи за човешко достоинство. Освен това, образованието семействата понякога нямат възможност дори по материални и финансови причини да изпратят децата в училище и затова ние отпускаме помощи. И освен това, ние желаем да облегчим достъпа до пазара на труда, след като е, децата вече завършат училище или е, изобщо приключи образователния процес. Ето така помагаме всъщност на бедните семейства да е, преодолеят бедността. Е, Мапучи много, много отдавна е, живеят в Америка, много преди испанците да дойдат е, при нас. Това е местното, коренното население. Това е един, едно гордо население, което се гордее с миналото си, с своите традиции. В момента правителството се опитва да сключи нов договор с Мапучи. Ние е, е, Междувременно е, създадохме и плана Ракония. Това е районът, в който живеят мапучи. И така, в рамките на този план, всъщност сме предвидели редица мерки, които да им помогнат да запазят своята идентичност, своята история, своята култура, своята духовна култура. Пиер е инициатива, която отдавна свързва Сингапур, Брунай и Чили някои държави, като САЩ, Канада, Перу, но също и страни от Тихоокеанския регион, Виетнам, Малайзия, Австралия, се спо присъединяват постепенно и така се създава една огромна зона за свободна търговия. След като, за съжаление, кръгът е, от преговорите Доха се провали, ние се опитваме по този начин да преодолеем отрицателните последствия. И така всъщност действаме и, и е, в контактите с МВФ и с Световната банка. Ние по този начин е, допринасяме и за развитието в съвета за сигурност на ОНЕ. Да, Колегата от България. Защо не говорим за криза специално в страната? Всяка страна всъщност преодолява а, своята собствена криза. Нашата криза не е европейската криза, а, при която нараства безработицата. Не, а, ние а, всъщност отдавна сме в криза по отношение на бедността, на мизерията, но а, междувременно економическият ръст е 6% годишно. А, инвестициите в економиката е, се увеличават е, два пъти, три пъти е, по-бързо, отколкото в миналите години. Затова ние не говорим точно за нарастване на безработицата. Не, ние говорим за това как бихме могли да постигнем на по-голяма заетост, пълна заетост. Не говорим за това, че трябва да спираме проекти или да е, се отказваме от сключени споразумения и договори, а говорим за това как можем да облегчим състоянието на бедните хора в Чили, как да им помогнем. Ето това е, е всъщност е, може би разликата между нашата и вашата криза. Много политици в страната съвсем отговорно и съзнателно всъщност желаят по този начин да се преодолее бедността, като се създават е, условия за едни по- ефективни економии, е, бих казал, за да използваме економисаното през е, добрите периоди в периодите на криза. И така, още през 2008-2009 година започнахме, така да се каже, да економисваме, за да можем да посрещнем предизвикателствата на глобалната световната криза. И е, не изпаднахме в рецесия, а продължихме да напредваме. И какво още постигнахме? Не, ние знаем, че е, рано или късно човек си плаща е, геволиите и сметките и затова не се опитваме да е, живеем е, по-богато, отколкото можем да си позволим. Е, госпожо Луначек, вие говорихте за износа на суровини. Чили е страна, която изнася е, много суровини, минерали, а, но също и, и други продукти, не само суровини. Да кажем, чилийското вино се, е, е известно с е, доброто си качество с добрите си е, е, вкусови е, свойства и също времено ние изнасяме и много, да кажем, дървесина, висококачествена дървесина. Е, работим съвместно с Института Макс Планк и с други реномирани институти, за да можем да развиваме технологиите при е, добива на суровини, което е, ни дава много добри възможности за по-нататъчно развитие. През януари следващата година ще се състои е, срещата на високо равнище. Ние говорим обаче не само за инвестиции, ние говорим най-вече за инвестиции е, не само като размер, но за устойчиви е, инвестиции. Ето това ще бъде голямата е, тема на срещата на върха. Развитие, което е хармонично, което е устойчиво, което е социално отговорно, но и екологично отговорно едно развитие, което е, ще ни позволи да е, постигнем по-висока степен на интеграция, така че всички е, страни от Латинска Америка и от Европа да могат да се възползват от постигнатото. Положението на жените в Чили и в други страни на Латинска Америка все още има за съжаление, тревожно насилие върху жените и, семе, е, и децата в семейството. Семейно насилие, това е все още един голям проблем за нас. Ние се опитваме по законов път, е, чрез е, правни разпоредби, да създадем условията за намаляване на това семейно насилие. Също времено предвиждаме естествено и определени мерки в сферата на образованието, на е, информационната ни политика, е, така че да облегчим положението на жените. Е, има едно мнение за това че е, някои от законовите разпоредби са насочени срещу жените. Е, става дума най-вече за това, че е, самотни майки, да кажем, трудно отглеждат децата си, защото трябва да работят. Но е, и в тази област е, се работи за подобряване на законодателството. Същевременно е, Междувременно е, можем да се похвалим с е, това, че е, намаляват случаите на насилие, на семейно насилие, макар че има и една тъмна цифра, която остава неизвестна за нас. Във всеки случай годишно около 17% е, по-малко са е, случаите на насилие върху жени. Да, за конфискацията по време на е, диктатурата. Е, ще ви кажа, че след е, края на този мрачен период ние е, с закон възстановихме правата на собственост на ощетените собственици. Ние се придържаме към всички международно правни норми в това отношение. Има една фондация, която работи много активно в е, е, това отношение. При всички положения е, има и съдебни решения, които ще бъдат изпълнени, защото ние сме правова държава и се придържаме към нейните принципи. Реформата в образованието и здравеопазването. Увеличихме бюджетните средства за образование, така че междувременно вече те са над 800 хиляди, което ще облегчи достъпа до образование на всички равнища в учебната система. Включително и в предучилищна възраст има детски е, градини, е, в които се провежда обучение, подходящо за възрастта на децата. Е, и тези заведения в предучилищна възраст също са обхванати от системата. Подобрихме и е, системата за отпускане на стипендии, така че е, завършилите основния курс на е, образованието е, на средното образование да могат да следват, ако желаят, като около 10% единствено от отпусканите по време на следването стипендии ще се възстановяват от стипендиантите. Всичко останало се поема от държавата правителството може да се каже, че е, почти изцяло е, приема исканията на студентите. Е, правителството смята, че би трябвало да има е, дуална система на държавни е, учебни заведения, на частни учебни заведения, така че родителите да могат да избират между единия или другия вид е, е, за учебни заведения. Има и е, определени кръгове, които смятат, е, че всички училища би трябвало да са безплатни, държавни. Не, е, ние смятаме, че това не е редно, че е, висшето образование трябва да се заплаща, но е, за всички е, семейства, които са нуждаещи се и желаят да изпратят децата си да следват, се отпускат стипендии и те се покриват до 60% от държавата. Несправедливо е естествено, че имаме толкова много бедни хора, които живеят под прага на бедността. И точно това е големият проблем. Не бива в никакъв случай обаче да се приема, че по някакви причини може да се нарушават правата на човека. Това е нещо, по което ние сме абсолютно категорични. Естествено, че правата на човека се нарушават в някои случаи, имаме редица данни и доказателства за това и тогава трябва да се предприемат съответните мерки, така че тези случаи да бъдат разгледани от съда и да има издадени съдебни решения срещу нарушителите. Нямам достатъчно време, за да се спра на някои детайли, но при всички положения ние се стараем чрез една открита политика да изваждаме истината на бял свят и да поощряваме съдебната система да предприема съответните мерки срещу нарушителите. Освен това, имаме закони срещу дискриминацията. Един закон наскоро бе прият, който всъщност осъжда всеки вид на а, своеволие, на а, недопустимо третиране на хора или групи от населението. А, да, а, групата на а, Мапучи бе дискриминирана в миналото много обществени организации и организации за защита на правата на човека действат активно и следят абсолютно всичко, което се прави от страна на държавата и правителството, така че с този е, период е приключено. А сега, по отношение на риболова. За нас е изключително важно да запазим е, морските ресурси в продължение на години, за да не кажа столетия, безогледно са били експлоатирани рибните запаси. И в момента това е нашата голяма грижа и то е в наш интерес, естествено, да възстановяваме рибните запаси, които са стигнали до критичния минимум. Около 90% така да се каже от е, семействата в е, е, районите около крайбрежието живеят именно от риболов. Това е поминъка на хората и Всички осъзнават, е, че това е в интерес, в крайна сметка, на е, обществото, на хората, но не всички защитават по правилния начин е, интересите на общността, не всички защитават е, общите интереси, някои защитават само своите интереси. Във всеки случай, в е, е, чилийският парламент има е, мнозинство за едно. Е, правилно решение. Не става дума за това с сила и насилие да налагаме привидно демократични промени в законодателството. А сега, законът за а, а, свободата на словото, за свободното изразяване на а, мисли. Аз лично съм голям привърженик на свободното слово и смятам, че това е, е не само конституционно право на всеки човек, а това е право, което не бива по никакъв начин да се засяга това е неотменно право на всеки индивид. Е, естествено, че когато е, говорим за свобода на словото, е, поставяме определени ограничения на тази свобода на словото, за да запазим интересите на останалите членове на обществото. С определени изказвания ти можеш да нарушиш личната сфера на някого или неговото достоинство. Госпожа само ни говореше за а, средното слава, а, съсловие. Да, междувременно аз ви казах, че а, около 15% е намаляването на бедността, така че някои от семействата, които доскоро живееха в бедност, вече са част от средното съсловие. Как точно ще изкореним бедността? 40 или 14% бедност. Да, това е, е действително тревожен процент. А идах по отношение на избирателното право. Вече говорихме. Подготвя се и промени в е, закона за участие в изборите, така че и живеещите в чужбина чилийски граждани ще е, могат да гласуват в бъдеще. А сега за тази нова организация на Масур, е, която бе създадена наскоро е, и включва Еквадор, Парагвай, която всъщност е, в случаите, в които има опасност за демокрацията в е, страните от е, района, е, действа особено активно. Бяха зададени въпроси във връзка с Боливия. Ние имаме споразумение за економическо партньорство с Боливия. Поддържаме тесни контакти по отношение на економиката и търговията, но що се отнася до другите аспекти, Боливия и е подписал един договор, ратифициран 1994 година от парламента. В рамките на този договор от 1974 е, година е, и след това е, отново ратифициран 1994 година, се е, развиват и нашите взаимоотношения. Да, естествено, че имаше е, неприятни случаи на е, нарушение на правата на човека, че имаше и диктатура, и имаше недемократични процеси, но това се е случвало преди 40 години. Ние не бихме желали да живеем в миналото, ние сме отправили поглед към бъдещето и се надяваме, че ще създадем условия за едно по-добро бъдеще. Благодаря ви. Eh, Благодаря, господин президент. Продължаваме заседанието на Комисията по външни работи. Господин президент, позволете ми съвсем накратко да уточня, че клаузата за демокрация в споразуменията на Европейския съюз с трети страни, която е включена и в споразумението с Чили, е от интерес за Европейския съюз. В споразумението е включена клауза за еволюция, която за нас също е от значение да се спазва. Европейският парламент под ръководството на господин Корееш Кампуш ще направи всичко възможно, за да се възползва напълно от потенциала на споразумението. Говорихте за линията Майнот, но днес Европа вече не е разделена и ще направим всичко възможно, за да приобщим и Латинска Америка. Знаем, че Латинска Америка не е от второстепенно значение. Напротив, тя е от много голямо значение за отношенията с Съединените щати. Промени се нагласата на Европа спрямо Тихоокеанския регион, що се отнася до економическите взаимоотношения. Предстои срещата на високо равнище в Сантьяго де Чиле. С удоволствие ще се срещнем с вас там. Пожелаваме всичко най-хубаво на вас и вашата страна, както и всичко най-хубаво за срещата на високо равнище с участието на Европейския съюз, страните от Латинска Америка и от Карибския регион. Good morning, ladies and gentlemen. From Chile to Albania. Добро утро на всички. Преминаваме от Чили към Албания. Това е следващата ни точка в дневния ред. Точка четвърта. Доклад за напредъка постигнат от Албания за 2012 година. За втори път разглеждаме проекто доклада за Албания. Нека ви припомня, че в доклада за постигнатия от Албания напредък за 2012 година комисията признава напредъка постигнат от страната, предлага на Албания да се предостави статут на страна кандидат при условие, че тя извърши все още неизвършени ключови реформи. 45 изменения са внесени от членовете на парламента. Докладчикът господин Хунтис е изготвил компромисни изменения. Сега давам думата на докладчика господин Хунтис, за да изложи становището си по измененията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на секретарията за това, че се включи в изготвянето на програмата и че успя да включи обсъждането на доклада в програмата на днешното заседание. Няколко думи за проекто доклада и доклада за напредъка постигнат от Албания. На то, до този момент бе постигнато споразумение по редица моменти. Особено важно е Европейският парламент да подкрепи предложението за предоставяне на Албания на статут на страна кандидат. Но както казахте, господин председател, внесени са 145 изменения по отделни аспекти от текста. Благодаря на колегите за измененията. Те ще допринесат за усъвършенстването на доклада. Няма да се разпростирам много дълго. Бе направен опит за организиране на среща на докладчиците в Сянка, но по причини от обективен характер тази среща не се състоя. По внесените изменения изготвил съм компромисни изменения, с които би трябвало да разполагате. Те са ви били предоставени днес. Госпожа Пак от ЕНП внесе няколко препоръки и предложения, за което благодаря на нея и на групата. Тук къде е стигнала работата по компромисните изменения. Тя се основава на разговора, който води с госпожа пак, но тя не е единствената, която е внесла изменения. Има и други колеги внесли изменения, но за момента основно съм говорил с госпожа Пак. 18 часа днес е крайният срок за внасяне на изменения. Така ще можем да подготвим текста за следващата седмица в Страсбург. Ще го подготвим за внасянето му в пленарна зала. Започвам с компромисно изменение Нямам коментари по него. В него са обединени изменения, в които се предлага едно и също. И ако колеги не видят в това компромисно изменение точно формулировката, която са предложили, това не означава, че аз отклонявам от предложеното от тях. Същото въжи и за компромисно изменение 2. То покрива измененията, които виждате в скоби. Какво мога да кажа за компромисно изменение 2? В края на текста, точка 2а, най-долу на първата страница, се упоменава ОССЕ. В предложението на комисията няма конкретни предложения. Упоменават се само общи принципи, които Албания трябва да приложи, така че тук става дума само за езикова промяна. Компромис 3. Господин председател, Съвсем накратко за ограничения напредък. Limited progress. Мисля, че можем да заличим формулировката limited. Това е важно, според мен. Така ще дадем положителна оценка. Ще отчетем, че е бил постигнат напредък. В същия компромис номер 3, точка 7а, възприехме формулировката на госпожа Корнелисен. Предложението на комисията не съдържа нищо конкретно за ширещата се корупция в областта на съдебната власт, която възпрепятства приемането на закона за борба с трафика. Това ще се заличи и ще запазим втората половина на 7а. Страница 3. Компромис 5. Нямам какво да кажа по компромис 4. Разгледах предложенията на госпожа Пак и виждам, че не можем да се споразумеем но трябва да се подчертае колко е важна темата. Измененията на НП се фокусират най-вече върху правата и мисля, че трябва да отстояваме твърдата си позиция по тази тема. Не мисля, че трябва да се заличава каквото и да било. Това предлагат госпожа Пак и НП. Още нещо за компромис 5, за мълцинствата. Предлагам да не се прави конкретна препратка към румънците и ромите трябва да се избере форму... формулировката, която визира всички национални малцинства. И излишно е тук да се споменават ромите, тъй като се споменават другаде в текста. И така мисля, че в 14а не бива да се споменават конкретни национални малцинства. Компромис 6. Разполагате с текста на компромиса предлагам промяна по формулировката за ЛГБТ. Можем да говорим за лица. Трябва да се упомене думичката лица, когато говорим за забраната върху дискриминацията на основа сексуална ориентация. Бе предложено да се заличи думата образование. Визираше се факта, че в Албания има повече преподаватели жени, отколкото мъже но няма да възприема това предложение. 15б. телефонна линия за подпомагане на пострадалите от престъпления. Тук се споменава само, че това съществува като възможност. Не искам да отнемам прекалено много от времето ви, така че нека преминем направо към компромис 7. Госпожа Пак и ЕНП внесоха коментар. Заявиха, че трябва да се върнем към първоначалната редакция на текста, отпреди измененията. но мисля, че тук се съдържат важните моменти, свързани с децата, както и въпросът за националния омбудсман. Компромисно изменение 8. Нямам какво да добавя тук. Компромисно изменение 9 последното изречение. Националния план за управление на отпадъците бе внесено възражение по тази формулировка, но мисля, че трябва да се запази препратката към този план. И накрая, господин председател, компромисно изменение 10 и по него бе внесен коментар за препратката към безработицата за това, че трябва да се добавят и проблемите, пред които са изправени други отрасли. Хората в други групи от лица, извинете, лица с специални потребности, мълцинства и така нататък. И мисля, че този компромис е съобхватен. Затова трябва да се запазят и препратките към тези групи лица. Колегите и докладчиците в сянка ще могат да кажат сега в каква степен в компромисните изменения са отразени техните изменения. Ще ги слушам много внимателно. Благодаря на господин Хунтис. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка от името на политическите групи. Докладчик в сянка от името на НП е госпожа Пак. Тя ме помоли да представя нейните изменения и бележки. Колеги, много е трудно да бъде заместена Дорис Пак, така че просто ще прочета нейните коментари Господин докладчик, като помена някои от тях, но въпреки това ще ви прочета всичко, което ми е написала. Ние подкрепяме е, компромис 138, е, компромис 5. Е, ние сме против първия параграф, тъй като използването на малцинствени езици е предвидено в Конституцията и законодателството на Албания. Но ние сме за втория параграф, за младсинствените групи. Компромис 6. Предпочитаме първоначалния текст. Госпожа Пак подкрепя само първата част от параграф 15, както следва. Призовава за нужни а, променени, що се отнася до правата на ЛГТБ, на, на децата, на социално извимите лица и на хората с увреждания. Останалата част от а, 15 параграф а, а, не е приемлива за не. Ние сме за 15 параграф без думата образование, както каза и докладчика, тъй като броят на жените в училищната система е по-висок, отколкото мъжете, както това въжи и за преподавателите, мъже и жени. За компромис 17 ние считаме, че първоначалният текст беше по-добър. Компромис 9 е приемлив, но сме против това, че се настоява властите да приложат изцяло плана за управление на отпадъците и да създадат нужната инфраструктура. И компромис 10. Ние сме за компромиса от началото до думата финансово слаби граждани, този, които са най-нуждаещи се. И сме против тази част, която е от включително издимите лица до услуги, свързани с образованието, здравеопазването и жилищното настаняване и публичните услуги. Разбира се, всички тези изменения са обект на дискусии. Аз се слушах внимателно докладчика и не забелязах голямо съгласие между измененията, на госпожа Пак и това, което предлага докладчика, което показва, че е необходимо да се обсъди въпроса допълнително, за да се постигне по-широко съгласие по компромисите. Сега от... давам думата на господин Залър от името на социалистите и демократите. Благодаря. От името на групата на социалистите аз искам да поздравя докладчика за отличната му работа по проекто доклада и компромисните изменения. Нашата група подкрепя всички компромиси, така както са предложени от него. Като цяло докладът а, дава верния политически тон, особено в а, компромис 1, 2 и 3. Отразява силната подкрепа на парламента за статут на държава кандидат на Албания, стига да бъдат изпълнени средкосрочните изисквания и се продължи сътрудничеството с парламента. Докладът също подчертава, че провеждането на парламентарните избори ще бъде изключително важно за процеса на интеграция на Албания и важен тест за демократичната зрялост на страната. Албания е изправена пред сериозни предизвикателства да изпълни европейските стандарти, особено що се отнася до върховенството на закона, подобряване на съдебната система, борбата срещу корупцията, подобряване качеството на държавната администрация, защита на гражданските политически права и опазване на околната среда но съществува възможност за Албания да направи решаващ скок напред в интеграцията си към Европейския съюз през едните месеци. Компромисните изменения засилват тази възможност. Те подчертават какви са условията, които трябва да се изпълнят. Докладът е цялостен, е, и ние с е, удоволствие ще го подкрепим при гласуването следващата седмица. Благодаря, господин Зала. Сега от групата на зелените давам думата на госпожа Корнелисен. Благодаря, господин председател. Бих е, искала да благодаря на господин Хунтес за цялостната му работа. Ние сме доволни от постигнатите компромиси. и считам, че може е, доклада да получи широка подкрепа от различни политически групи. Доволни сме от текста. По компромис 2 е изключително е, важно политическият е, климат, сътрудничеството между партиите за сега будят основни безпокойства, що се отнася до Албания. Компромис 1 е също пределно ясен, че подкрепяме за предоставяне на статут на държава кандидат при условие, че се изпълнят е, изискванията, които са необходими. Тук не можем да проявяваме слабости. Доволни сме от компромис 6. Много важно е да бъдат откроени въпросите, свързани с правата на човека. Към НП Госпожи, господин Кукън от името на госпожа Пак каза, че не иска да се спомене прилагането на националния план за управление на отпадъците. И аз не мога да си представя защо се прави това, защото това е огромен проблем в Албания. Има много токсични отпадъци, които се внасят и това създава сериозен екологичен проблем. Бих искала да получа отговор от НП по този пункт. Благодаря. Благодаря много. Не виждам представител на АЛДЕ или от консерваторите и реформистите. За това ще дам думата на останалите колеги, които искат да се изкажат по въпроса. С ваше позволение, най-напред ще дам думата на себе си. Мисля, че проведохме много добра дискусия по доклада за Албания миналия път и се надявам, че това ще продължи и при обсъждането на измененията и ще позволи да се оформи окончателния доклад по един конструктивен начин. Сега по някои от компромисните изменения. Съгласен съм с компромис 1, 2, 3 и 4. Компромис 3. Вие го споменахте, господин докладчик, но считам, че се струва да обсъдим малко повече какъв напредък точно е постигнат обективно в Албания? Аз не предлагам някакво окончателно решение по въпроса дали има ограничен напредък или да бъде само напредък. Относно първи компромис, съгласен съм с него, но считам, че завършване е ключовата дума, която трябва да се използва в доклада. Приемане и прилагане. Това трябва да бъде формулировката в резолюцията, във всички параграфи. Компромис 2, съгласен съм с него. Сътрудничеството между правителството, мнозинството и опозицията подобряват политическия климат, но това се спомнава два пъти в един кратък параграф. Е, има повторения. Бих искал обаче да спомена, че аз лично все още се нуждая от повече доказателства, които да ми помогнат да преодолея скептичното си отношение, че действително ситуацията е такава в Албания. Втората част от е, този компромис се отнася до изборите. Приемлив е. Разбира се, много важно ще бъде за Албания как е, ще проведе изборите следващата година, как ще се извърши преброяването и какви ще бъдат е, последващите мерки след изборите. Две изменения, които аз представих и които искам да останат. 74-то, то се отнася разследване на събитието 21 януари. Считам, че е важно за Албания и за нейните граждани тези събития да бъдат разследвани по надлежен, независим начин, като се предприеме надежна за процедура, съдебна процедура. 133-то изменение. Аз направих това изменение след събитията, свързани с самозапалването на политически затворници, които бяха в гладна стачка. Искам това изменение да остане ще направя при нужда устно изменение, за да се отрази по-добре сегашното положение. Това са моите бележки. Сега имате думата. Господин Вигенин. Uh, Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за доклада и за uh, компромисните изменения, които предлага. Uh, ще направя някои бележки по тях. Е, някои от е, тези изменения се покриват с измененията, внесени от докладчика в сянка на моята група. Е, особено важни са измененията, свързани с политическия климат в страната. Те са засегнати също от компромисните предложения. Днес имаме възможност, която трябва да използваме. Е, и трябва да посочим, че все още има много проблеми. Един от е, е, тези проблеми естествено е как точно ще формулираме нашите резолюции и официалните документи, с които ще вземам отношение по въпроса кога и как да се предостави статута на страна кандидат. Същевременно би трябвало да имаме предвид естествено това, че е постигнато вече споразумение между управляващата партия и опозицията и Същевременно би трябвало да призовем и правителството, и опозицията да а, а, се споразумее, а, да се потърси компромис във връзка с новите законопроекти. Правителството естествено иска да си спечели подкрепата на опозицията за своите законодателни проекти, но ако законът не се приеме, ние на практика няма да можем да предоставим този статут. Може би ще откажем да предоставим статута и, и в случай, че законът бъде прият, но въпросът е, е преди изборите през следващата година да се постигне някакво споразумение в това отношение, защото ние тук в Европейския парламент желаем да видим колкото е възможно по-бързо един осезателен напредък в страната, така че да насърчим участниците в изборната превара през следващата година и би трябвало да видим компромиса предварително. А ако не видим такъв компромис и едно подобно положително развитие, ще бъде много трудно действително да подкрепяме кандидатурата на страната. Благодаря ви, господин Вигенин, благодаря ви за конструктивните бележки. Ще ми позволите да дам думата на господин Мараго сега, тъй като няма други желащи за изказване. Господин Марагос представлява на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за техния принос е, и към дискусията, и към формулирането на е, резолюцията. Благодаря ви за подкрепата, която е, давате на предложението на комисията и на анализа, направен от нас. Ние смятаме, че наистина Албания постигна значителен напредък през тази година. Имам предвид и политическото споразумение от преди ми, ноември миналата година, а също и редица стратегически документи, свързани с забележките, включени в предишния доклад. Така че ние бихме желали да изпратим един сигнал за това, че подкрепяме тези усилия е, но също времено и да посочим някои все още тревожни аспекти. Да, действително, ние желаем да подчертаем това, че реформата е от е, изключително важно значение за Албания е, и ще определя до голяма степен и нашите взаимоотношения в следващите години. Така че ние продължаваме да се надяваме на продължаване на реформата. Господин Вигенин направи много съществени коментари относно реформата в Албания и те съвпадат изцяло с нашите виждания за това как можем да преминем към една следваща фаза в нашите взаимоотношения. Позволете ми, господин председател, да подчертая също, че и коментара на госпожа Корнелисън бе много важен. Как точно ще формулираме е, текстовете, свързани с анализа на ситуацията, но естествено това е, е, се свързва не само с. Е, е вноса на отпадъци, но и с начина по който ще се управлява изобщо е, ще се извършва управлението на отпадъците, така че този национален план е много важен и би трябвало да бъде една съществена е, част от е, нашите изисквания. Много важно е естествено и развитието на съдебната система. Е, реформата във връзка с имунитетите е, също е изключително важна. Всъщност се говоря не само за съдебната система, а и заобщо за законодателството. Изменения ще има и в закона за адвокатурата и за магистратите ще трябва да се гласуват и други изменения по важни е, закони, така че е, много важно е, естествено, да е, се предвидят и съответните реформи в закона за избора на съдебен съвет. Така че в Албания да отбележим не само скромен и ограничен напредък по отношение на законодателството и съдебната система, а е, един много по-съществен напредък. Това е едно много важно изискване и ние очакваме това да направят нашите албански приятели. Благодаря ви. Благодаря, господин Марогоса. Аз сега ще дам думата на докладчика, господин Хунти, с заключителни думи. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха думата, които участваха в тази обмяна на мнения. Благодаря и за хубавите думи, за компромисите, които представих на вашето внимание. Благодаря и на всички, които направиха, внесоха изменения, за да подобрим доклада. Нашият доклад трябва да си поставя и педагогически цели. Ние е, естествено не бива да се отклоняваме от важната идея е, за поддържане на диалога. Е, ситуацията в Албания се стабилизира по един много така, ясен, осезателен начин и ние трябва да подчертаем това. Естествено, че остават все още важни реформи, които очакваме да бъдат осъществени. Би трябвало да има и едно по-тясно сътрудничество и споразумение между опозицията и правителството, както бе споменато вече Предвиждат се е, в редица изменения, които е, вие сте внесли и някои езикови е, промени, нюанси в формулировката. Ще ги обсъдим с докладчиците в сянка и ще подготвим и списъците за гласуване. Господин Кукан спомена едно изменение, което не е покрито от компромисите – което обаче аз подкрепям. За 74 аз подкрепям изменението, господин Кукън. И още едно ваше изменение. 113, 133. Така че аз напълно подкрепям тези изменения и е, е, съм се опитал, доколкото е възможно, да ги включа в компромисните текстове. По първия компромис, господин а, е, Кукан, а, аз съм съгласен с идеите, които споделихте с нас е, и е, смятам, че можем да предвидим съответна формулировка. Надявам се, че ще постигнем съгласие с докладчиците в сянка. В компромис 6 е, ми се ще да включим идеята за реформата в образованието. Смятам, че колегите едва ли ще се възпротивят. Последният параграф. Всъщност. Е свързани с компромис 3. Става дума за е, характера на напредъка, да, е, и е, за това дали да го назовем ограничен или да споменем само, че става дума за известен напредък или за по-голям напредък. Е, съгласен съм с това, че би трябвало да, така, да използваме една малко по-положителна, позитивна формулировка. А, господин а, Кукан, не съм абсолютно сигурен, че разбрах добре всичко, което искахте да предложите за компромис 2. Може би ще ми помогнете с едно по-точно формулиране на вашата мисъл. Благодаря във всеки случай на всички, които е, направиха конструктивни и добри предложения и ще се опитам е, да ги обхвана. Една един последен е, коментар към точка 9 във връзка с е, Националния план за управление на отпадъците. Това е предложение, което обсъждахме и с е, госпожа Пак. Очаквам до 6 часа вашите предложения и е, смятам, че и това е, предложение може да се включи, да. В е, една по-ясна и силна формулировка. Е, ще се опитам да се придържам към всичко това, което смятате за необходимо. Благодаря ви. Благодаря, господин докладчик. По този начин приключваме с дискусията по а, тази точка. Нека да ви съобща, че а, гласуването по е, проекторезолюцията се предвижда за 22 октомври. А, 22 ноември в Страсбург. Да, а сега ще помоля следващият ни гост да дойде тук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 Последващата точка от дневния ред от името на председателя ни господин Елмар Брок, който днес не може да е сред нас, сърдечно приветствам с добре дошъл господин Айво Орав, ръководител на делегацията на Европейския съюз в бивша Югославска република Македония. Днес той ще ни изложи положението там, като ще постави ударението върху подготовката на Македония за присъединяване. Преди негово превъзходителство да заеме този пост през март тази година, той е бил отличен дипломат, към Естонското Министерство на външните работи. Бил е посланник в Турция и директор на политическия отдел в Министерството на външните работи на Естония. Както знаете, подкрепяме започването на преговори за присъединяване с бивша Югославска република Македония. Не смятаме, че двустранните проблеми трябва да възпрепятстват тези преговори. Обявяваме се и за намирането на приемливо и за двете страни решение на въпроса с името възникнал между Македония и Гърция. Като се има предвид това, какви смя... според вас са шансовете за постигане на споразумение по този въпрос? Македония трябва да продължи работа и по необходимите реформи. Как протича процесът на реформиране в областта на съдебната власт, борбата срещу корупцията, свободата на медиите, Диалогът за присъединяването на високо равнище е много важен инструмент в процеса на реформите. Преди да започнем разискванията, ще дам думата на господин Хацимаркакис, който е ръководител на делегацията на НП за бивша Югославска република Македония. Благодаря, господин председател. Първо, позволете ми да пожелая всичко най-добро на нашия посланник в Македония, той ще изиграе важна роля, която осъзнава. Радвам се, че имаме постоянен посланник в страната. Последната среща на смесената делегация, смесената парламентарна делегация на Македония и Европейския парламент – не се състоя, както бе предвидено през октомври в Скопие, тъй като съпредседателят на делегацията се разболя. Тази среща бе отложена за средата на февруари, което бе жалко, защото преди една година имахме усещането, че като парламентаристи можем да изиграем положителна роля в процеса. Затова сега за нас е много важно да разговаряме с вас, господин Оръв. Бивша Югославска република Македония през 2012 година продължи по задоволителен начин работата по реформите. Правителството направи всичко възможно, за да изпълни всички условия, но има още какво да се предприеме в борбата с корупцията, реформата на съдебната власт и администрацията. Постигнат е значителен напредък по прилагането на споразумението от Охрид и двете страни биха могли да проявят пълна ангажираност но като цяло е постигнат напредък по това споразумение. Що се отнася до свободата на медиите, това бе особен проблем преди една година. Междувременно е постигнат голям напредък, например по пътя на създадената кръгла маса. Ще се спра върху диалога на високо равнище. Подобно на кръглата маса за свободата на медиите, Диалогът бе иницииран от министър-председателя Арифи. Той допринесе за поддържането на европейския курс на Македония, но този диалог не замества преговорите за присъединяване. Преговорите за присъединяване се възпрепятстват от все още нерешения въпрос за името. Наскоро в процеса на решаването на този въпрос бяха разменени писма между министрите Аврамополос и Поповски. Това даде известен тласък на процеса, тласък от който трябва да се възползваме. Но има и някои отрицателни аспекти. Има затруднения в отношенията между Скопие и София. България явно застава на много критична позиция но и страната, която представлявам тук в Европейския парламент, Германия, също визира значителни проблеми, например по отношение на визовия въпрос. Германия иска отново да се започнат разговори по въпроса за визовия режим. Ние, парламентаристите, ще се опитаме, както и през изминалата година, да си съдействаме с вас и да помогнем на Македония да запази европейския си курс. Благодаря, господин председател. Думата има негово превъзходителство. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на Комисията по външни работи, за мен е особено удоволствие да участвам в днешната размяна на мнения. Позволете ми да ви изразя благодарността си за работата, която извършвате всички вие. Особено ще наблегна на извършеното от господин Ричард Хауит, който е докладчик за бивша Югославска република Македония. Ще се спра върху три въпроса. Първо, процеса на реформи. Второ, политическите промени, откакто встъпих в длъжност на 1 март. И трето, предизвикателствата за бъдещето. Що се отнася до процеса на реформи, трябва да говорим за диалога на високо равнище. Той започна през март, когато комисарят по въпросите на разширяването, господин Фюле, бе на посещение в София. Тогава той постави началото на диалога на високо равнище, който придаде съвсем нова динамика на отношенията между Скопие и Брюксел. Както знаете, преди около година в тези отношения нямаше никакво движение. Диалогът бе възприят много положително от македонската общественост. Всички го възприеха положително. Управляващите, опозицията, гражданското общество и самите граждани. Бе постигнато споразумение за много амбициозна програма, споразумение между комисията и македонското правителство. Това бе програмата за присъединяване към Европейския съюз. В последния доклад за напредъка на Македония бяха поставени редица проблеми, свързани с свободата на словото, върховенството на закона, публичната администрация, изборното законодателство и укрепването на пазарната економика. В рамките на диалога всички тези области бяха обект на обсъждане бе постигнато споразумение за над 140 цели. Бе трудно те да се запишат на хартия, още по-трудно е да се приложат, но правителството пое категоричен ангажимент да изпълни тези цели в лицето на министър-председателя Груевски и заместник министър-председателя Арифи. Комисарят Фюле вече три пъти е посещавал страната в рамките на диалога през март, юни и септември. Следващото му посещение е заплановано за месец януари. Ще упомена някои от постиженията в рамките на диалога на високо равнище. Първо, рамково споразумение, което бе финализирано през юли от правителството. Както знаете, през 2001 година в страната имаше етнически конфликт. Тогава бе подписано рамково споразумение от основните политически лидери, което се ползва с широката подкрепа на международната общност и Европейския съюз. страната сега всички осъзнават колко е важно това споразумение, но на малко по-различно мнение са отделните етнически общности. Затова е много важно правителствената коалиция, която се състои от македонци и албанци, да направи преглед на последните 10 години. Бе направен такъв преглед на последните 10 години на това как е било приложено споразумението през този период. Това ще е важна отправна точка за прилагането на споразумението и в бъдеще. Второ, реформата на изборното право. Наскоро бе прият нов избирателен закон. През 2011 година се състояха парламентарни избори. За пръв път нямаше инциденти покрай изборите. Мисията на инструмента за демокрация и права на човека направи наблюдение на изборите и излезе с някои препоръки, които бяха отчетени в новия избирателен закон. Сега е важно той да бъде надлежно прилаган от правителството. Трето, постиженията в областта на върховенството на закона. През март бе проведен скринингов процес на глава 23 и 24 по преговорите с Монтенегро, с Черна гора, извинете. Внесен е законопроект в парламента, който ще се обсъди в края на тази или началото на идната седмица. Свободата на медиите. На този въпрос бе отделено голямо внимание в рамките на диалога на високо равнище. Тази, този понеделник бе прият закон за декриминализиране на клеветата. За нас в Европейския съюз е трудно да кажем дали този закон е добър или не, тъй като няма действащо европейско законодателство в тази област. В някои държави клеветата все още се криминализира. Асоциацията на журналистите в Македония излезе с изявление, в което заяви, че законът е положителна крачка напред. Вчера представителят на ОССЕ за медиите приветства приемането на закона за декриминализиране на клеветата. Много е важно да се спомене и решението взето от съвета за медиите относно конфликта на интереси. Структурата на собственост върху някои медии и таксите бяха променени през изминалия месец. Има редица предизвикателства в областта на борбата с корупцията, бе затегнато законодателството за борба с конфликта на интереси. То се отнася до укрепването на пазарната економика, според македонското правителство страната има функционираща пазарна економика. Бе установен диалог с структурите на комисията, които работят в тази област. Така че ще се работи по основните предизвикателства Едно от тях е свързано с положението на пазара на труда в страната. На последния кръг в рамките на диалога на високо равнище бе изготвен документ, в който се наблегна на важността на добросъседството. Това бе документ, изготвен съвместно с Европейската комисия. Немалко бе постигнато през изминалите месеци. Когато комисията постави началото на диалога, тя наблегна на важността на приобщаването и прозрачността. И мога да кажа, че откакто започна диалогът, наистина се увеличи нивото на прозрачност, на приобщаване. Имаше възможност за участие от страна на опозицията и гражданското общество. Днес над 70% от целите, които бяха заложени в рамките на диалога, от части са изпълнени. Но диалогът продължава. Както знаете, комисията излезе 4 пъти с препоръка за започване на преговори за присъединяване с Македония и мисля, че едно от основанията и за даването на такава препоръка последния път е бил и диалогът на високо равнище. През 2011-2012 година имаше много инциденти, най-вече по време на спортни прояви. Тези инциденти бяха интерпретирани като междуетнически сблъсъци – Два дена след като започнах работа в Скопие, в Костовар имаше инцидент. Полицаи, които не са били дежурни в момента, македонци, са влезли в спор с албанци за място за паркинг и в резултат са загинали двама души. Веднага това бе изтълкувано като пример за етнически междуособици и някои политически партии искаха да се възползват от това. През април имаше също инцидент в Северно Скопие, близо до езерото Смилковци. Тогава загинаха петима души. През май месец бе проведена операция на полицията. Бяха задържани редица за подозрени. Министърът на вътрешните работи заяви, че крайно настроени религиозни групи възнамеряват да дестабилизират обстановката в страната. Това дестабилизира обстановката най-вече сред албанската общност, доведе до много широки улични протести. А, Общността на мюсюлманите заяви, че подобни изявления настройват една срещу друга отделните етнически общности в страната. преди инцидента на езерото Смилковци, опозицията и правителството винаги успяваха да отправят общо послание към обществеността, но от този инцидент насам посланията започнаха да се разминават. Европейският съюз също се намеси, излязохме с публични изявления, разговаряхме с лидерите на политическите партии, следяхме отблизо ситуацията, координираме изявленията, с които излизаме с Съединените щати, с НАТО, с ОССЕ. Какво е посланието, което отправяме? То е, че трябва да се зачита правото на свобода на митингите и събранията, но че не сега е моментът да се подклаждат инциденти. Трябва да останем спокойни и да проявим отговорност. Шестима души са обвинени в терористични деяния. Днес започва съдебното производство. Много е важно то да протече по надлежен начин в съответствие с регламента. Делегацията на Европейския съюз ще работи с ОССЕ която ще следи съдебното производство отблизо. След инцидента на езерото Милковски и след срещата на върха на НАТО, подкрепата за албанския коалиционен партньор намаля. През август министърът на отбраната от представляваща албанския коалиционен партньор положи венец на македонско гробище. От 2002 година в страната действа закон, който признава правото на обещетение на пострадалите от действия на силите за сигурност. този албанския коалиционен партньор иска албанците също да попадат в обхвата на закона. Ако не се спази това тяхно искане, те ще излязат от коалицията. Министър-председателят публично заяви, че правителството е в криза и ще се свикат ранни избори. Отново призоваваме всички заинтересовани страни да запазят спокойствие и да проявят отговорност. Партията на етническите албанци е внесла над 1500 изменения към този закон и вероятно те ще се обсъждат още доста дълго време. Коалиционните партньори трябва да постигнат споразумение по тези изменения. Ети няколко стъпки. Когато говорим за международните отношения, имам предвид и добросъседските отношения. Има държави членки, които а, са съседки на тази страна. На 5 ноември външният министр Поповски изпрати писмо до гръцкия си колега в а, отговор на проекто меморандума за разбирателство, изпратен от а, министъра на външните работи на Гърция. На 21 октомври министър Поповски изпрати писмо до българският си колега, предлагайки няколко мерки, които могат да подобрят двустранните отношения. На 26 и 27 октомври сръбският президент посещи страната, за да се отбележат 100 години от битката в Команово. Тази битка е много спорна за властите в Скопие и Иванов, президентът ни, участва в тази церемония. Тази, този месец бяха отбелязани, ще има чествания на албанския флаг. Президента обеща да отиде в Тирана за тези чествания. Министър-председателят също използва и албански език пак някои изявления. Има известно напрежение, но в момента правителството е в състояние да се справи с тези а, търкания. Правителството е стабилно. Що се отнася за добросъседските отношения, правителството в Скопия гледа сериозно на този въпрос и търсят възможности за постигане на напредък. В заключение бих искал да очертая някои от предизвикателствата, а те са много в тази страна. Разбира се, ние трябва да помислим как да се справим с предизвикателствата в една страна, която е на прага на Европейския съюз. И аз ще спомена пет предизвикателства. Обеден съм, че по време на дискусията вие ще споменете и някои други и ще дадете идея как да се справим с тях. За процеса с Милковци. Казах, че той е силно политизиран. Има различни етнически групи, които разглеждат този процес по различен начин. Ето защо е важно съдебното производство да бъде много коректно и да има строго наблюдение от страна на ОССЕ. Местните избори, те предстои да се проведат през март. Политиците ще се фокусират върху местните въпроси в страната, но може би ще има също и някои изкушения да се използват между етническите въпроси в предизборната кампания. Ето защо трябва да бъдат положени максимални усилия, за да се следват международните стандарти. Читам, че приемането на изборния кодекс ще помогне сега. Той трябва да се приложи изцяло. На трето място, прилагането на Охридското рамково споразумение е ключ за стабилността в страната. Аз вече споменах, че правителството търси консенсус. Те разглеждат по един и същи начин това, което се случи през последните 10 години, както албанската част, така и славяните македонци. Трябва да се запази постигнатият напредък. Убеден съм, че правителството ще продължи тези усилия и че програмата на Европейския съюз ще бъде и тяхна програма. Доброто управление върви ръка за ръка с привличането на чуждестранни преки инвестиции. Те са толкова важни за развитието на страната. На пето място е изключително важно да се запази европейската перспектива, тъй като това е идеята, която обединява всички общности в страната. Има национален консенсус за присъединяването към Европейския съюз и НАТО и заедно с Охридското рамково споразумение създава възможност етническите общности в страната да работят съвместно за бъдещето. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин посланник, за това подробно изложение. Вие очертахте политическото положение в бивша Югославска република Македония. Сега искам да дам думата на господин Вигенин, който ще говори от името на постоянния докладчик на Европейския парламент, господин Ричард Хауит, който инициира тази среща, но нямаше възможност да присъства на нея поради мисия в Сиера Леони. Господин Вегенин, имате думата. Благодаря, господин председател. Послани Коров, добре дошъл. Господин Михайлович не искаше да избегне дебата. Той е главният наблюдател на Европейския съюз за изборите в Сера Леония. От името на господин Хауит бих искал да кажа, че той гледа много сериозно на своите задължения. Той е посетил вече четири пъти Македония през тази година, миналата седмица за последен път. Той се срещна с министър-председателя, с министри, с опозицията, с гражданското общество, включително и с господин Оров. И едно от неговите послания е, че трябва да използваме допълнително възможностите Европейският съюз да подкрепи укрепването на гражданското общество, тъй като това изглежда една от слабите точки. Вторият въпрос, който би искал да представя като позиция пред господин Оръв от името на парламента е от лично име, че Позицията на парламента през последните две години е била и ще продължи да бъде в подкрепа за започването на преговори с Македония за присъединяване. Ние считаме, че подобни преговори няма да спрат държавата от продължаване на реформите. Той е също оптимистично настроен за диалога на високо равнище което стимулира процеса на реформи в страната и води до някои резултати. Но трябва да се отбележи, че този диалог на високо ниво за присъединяване е подготовка за започването на преговори, но трябва да се разглежда като заместващ преговорите за присъединяване. Ето защо е необходимо да се положат всички усилия да започнат истински преговори в най-скоро време. Що се отнася до отношенията между Атина и Скопие, той се надява, че ще бъде намерено решение и че този път комисията предложи започването на преговори преди да се реши въпроса с името на страната, да върви паралелно с преговорите за присъединяване в ранните етапи на преговорите. Двете страни подчертаха неодавна, че може да бъде подписан меморандум за разбирателство, меморандум за добросъседски отношения и това би било една добра стъпка напред. Господин Хаует подкрепя това. няколко думи в качеството ми на евродепутат от България, за да не взимам втори път думата. Отношенията между България и Македония никога не са били лесни и причините са комплексни. Много често нашите партньори трудно могат да ги разберат. Докладът на Европейската комисия казва, че Македония като цяло е имала конструктивна роля в двустранните отношения. Една оценка, която не се споделя изцяло от българското правителство и като цяло от българското общество. За последните три години беше изгубено много време за решаване на тези проблеми и за ясното им поставяне на масата. Част от тях имат дългосрочен и комплексен характер, няма как да бъдат решени за месеци, да не кажа също и за години, като например споровете около историята, културното наследство, негативната кампания в медиите, все въпроси, които нямат лесно и бързо решение. Има обаче един въпрос, който трябва да бъде в фокуса на вниманието на Европейската комисия – и ще бъде елемент в проблемите в междудържавните отношения. Това е правата на етническите българи в Македония. Има редица случаи, в които тези по един или друг начин представители на българското етническо младсинство в Македония се оказват жертви на натиск, различни форми на преследване. Има списък с такива случаи, те трябва да бъдат взети много внимателно бих искал да кажа, че най-негативният сценарий, който аз виждам е Гърция да намери решение за проблема и да отпуши преговорите, а в същото време България да ги блокира. Една вероятност, която не е за пренебрегване, не е изключена. в този смисъл, господин посланник, и моят въпрос към вас е бихте ли препоръчал на Европейската комисия да се намеси, да предложи посредническа роля в този важен е, за Македония момент, така че да може двете правителства или представители на двете правителства да седнат сериозно на масата, да поставят тези въпроси в отношенията на двете страни и да се поемат съответните ангажименти евентуално, че част от тях ще бъдат на вниманието на двете страни още в началото на преговорите и ще се търси тяхното решаване много преди приключването на преговорите за членство. Струва ми се, че това е добър подход, за да се предотврати евентуално вето на България в предстоящото решение през декември. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Вегенин. Давам думата на господин Преда. Господин председател, бих желал да благодаря на господин Орав за неговото изказване, за информацията, която ни предостави. Ще подчертая, че се намираме в ситуация, която би могла да се осложни. В продължение на 4 години Европейската комисия предлага започване на преговорния процес, но е, се случва нещо. И съществува опасност и тази година да не се стигне до начало на преговорите. Независимо от това, че има а, добри сигнали за подписването на меморандума а, за разбирателство между Гърция и Македония до края на годината. Но ето, че сега в момента има вече напрежение между България и Македония. Затова смятам, че посланието на Европейския парламент трябва да бъде съвсем ясно. Ние желаем е, да се започнат преговори с тази страна. Е, съгласен съм с е, комисаря Фюле в това отношение. Е, Македония е, отдавна чука на вратата на Европейския съюз и е крайно време ние да прекратим е, периода на изолация, защото в противен случай напрежението ще продължи да расте и е възможно да, е, както виждаме, да се разшири и да обхваща вече не само отношенията между Гърция и Македония, но и съседни държави. Позволете ми сега, господин посланник, да ви задам един съвсем точен въпрос. Вие говорихте за изборите през пролетта, ранната пролет на следващата година. В пресата чета, че се водят дискусии за начина по който ще протекат изборите, за избирателните права, е, ще има редица граждани, които не разполагат с е, документи за самолично с биометрични е, данни. Добре, за момента да кажем е, не е възможно да се е, издадат документи е, с новите биометрични данни на всички граждани, но също време това не бива в никакъв случай да блокира тяхното право да участват в изборите. Не бива да игнорираме този въпрос и аз мятам, че по този начин всъщност се получава едно неуравновесено участие в изборите. Не бива да пренебрегваме този аспект. Господин Станимир Йолчев има думата сега. Благодаря, господин. е няколко съвсем кратки, но според мен много важни уточнения. Първо, напрежението между България и Македония не е напрежение, което забелязваме като че ли се появява сега. Защото колегата, който говори преди мен, казва, че между България и Македония има напрежение вече. 20 години има напрежение между България и Македония. 20 години България е рационална, сдържана, гъвкава, благоразумна и следва една политика на подкрепа на Македония. Просто 20 години вероятно се оказват достатъчен период, за да се тества позицията на другата страна. Македония не издържа този тест. И тук стигаме до втория въпрос за добросъседските отношения. Господин посланника казва, че в Македония гледат сериозно на добросъседските отношения. Съжалявам, в Македония напоследък гледат все по-несериозно на добросъседските отношения. И за това стана събитие, което до този момент никой тук не споменава. Само преди няколко дни излязоха с обща позиция тримата министри на външните работи на Гърция, на България и на Румъния всички съседи на Македония са обезпокоени от ирационалната политика на сегашното правителство на Македония. Но аз се боя, че и едно ново правителство на Македония ще следва инерцията на досегашната ирационална политика. За какво става дума? Моя колега правилно отбеляза. Българите в Македония са потиснати. Защо само те? Всички други имат права. Албанците, сърбите, ромите, власите, бошняците – защо българите са потиснати в Македония? Защото самата Македония има огромен проблем с така наречената своя идентичност. Защото в Македония югославските правителства и властите в Скопие 70 години са провеждали дебългаризация. И сега естествено в условията на демократично развитие там има ребългаризация. Няма откъде да се вземат българите в Македония. Това са същите хора, които са били принудени да се идентифицират като македонци, но не желаят повече да се идентифицират като македонци. И аз не водя тук празни риторични спорове. Имам едно предложение. Ние трябва да обединим своите усилия, за да помогнем на властите и на отговорните политици в Македония да извършат промени в своята конституция. Не е възможно една съвременна демократична конституция конституция на държава, която ще стане член на Европейския съюз, конституция от 21 век да изброява 4 или 5 етнически групи и да премълчава за съществуването на другите етнически групи. Или Македония трябва да се определи като държава на македонските граждани, или да изброи всички, които живеят на нейната територия. В това число, вероятно, и хунзите от това далечно белоджистанско племе, за което македонците твърдят, че са техни кръвни брати. Накрая искам да кажа, че негативният сценарий е възможен и не бива да го подценяваме. Негативният сценарий обаче не се изчерпва с допускането, с презумпцията, че България може да наложи вето. Аз пак ви връщам към събитието от преди няколко дни. И Гърция, и Румъния, и България са силно обезпокоени от неевропейското поведение на политическата класа в Скопие. Разбира се, може да започне Македония преговори, но за нас е важно да намерим политически отговор на въпроса кое е по-добре за самата Македония, за всички нас, да започне преговори и тези проблеми да наложат преговорите да се спрат или да не започва преговори, докато не се изчистят, докато не се решат тези проблеми, за, които говорим днес. Защото ако не се назовават нещата с истинските им имена, ние така ще живееме в една пожелателна ситуация на, на духовете. Ситуацията с Скопие стана сериозна по вина на Скопие, не на съседите на Скопие. Благодаря ви. You, Благодаря, господин Илчев. Няма други желаящи да се изкажат, За това искам да дам думата на посланник Орав да отговори на казаното от депутатите. Благодаря, господин председател. Бяха направени три коментара и въпроси е също времено за ситуацията с гражданското общество в страната. Да, предстои да се свърши много, за да се постигне напредък. Същевременно, този диалог на високо а, ниво доближава гражданското общество до правителството, дава им възможност да участват повече в а, дискусиите и това очевидно е стъпка напред. Делегацията в Скопия, както и Европейската комисия, внимателно ще следят разширяването на правата и възможностите на гражданското общество. На второ място, изборният закон, проблема с биометричните паспорти. За сега проблема в страната е свързан с списъците за гласуване, които съдържат повече имена, отколкото са реално гласоподавателите. Всички обръщат внимание на този въпрос, включително делегацията на Европейския съюз. Затова ние внимателно ще следим усъвременяването на списъците за гласуване. Но правата на гласоподавателите трябва да се гарантират. За добросъседските отношения, отношенията с България. Прави сте, че много, много време беше загубено, много проблеми съществуват към момента. И тези проблеми трябва да бъдат разрешени. Ето защо на в заключенията по време на диалога на високо ниво правителството и комисията се договориха да разгледат тези въпроси, свързани с съседските отношения. Министър Поповски изпрати писмо до българските си колеги, предлагайки няколко мерки. Може да се твърди, че това не е достатъчно, но все пак е една предприята стъпка. Както споменахте, тези проблеми са се натрупвали в течение на 20 години, но силно се надявам, че ако има желание тези проблеми могат да бъдат разрешени за много по-кратко време, отколкото 20 години и мисля, че сега е подходящ момент от това да стане. Има поне желание от страна на правителството в Скопия да се намери решение на проблемите. Благодаря, господин посланник. Приключваме по тази точка от дневния ред. Искам да информирам депутатите, че ще проведем размяна на мнение с външния министр Поповски на 27 ноември, след което ще продължим дебата. Господин посланник, благодаря ви много. Пожелавам ви всичко най-добро в изпълнението на високо отговорната ви работа. Преминаваме към точка 6 от дневния ред, а именно интеграция на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност. Давам думата на докладчика господин Преда за представене на темата. O opinie pentru Comisia de Става дума за становище, изготвено за Комисията по заетост. Становище по доклад, изготвен от госпожа Надя Хирш от групата на либералите. Заглавието на това становище внася известно объркване, тъй като темата, по която трябва да вземем отношение, обхваща не само външното измерение на координирането в областта на социалното осигуряване. Защо темата е много по-широко обхватна? Това си проличава още по първата точка, в която се набляга върху значимостта на диалога и мобилността на работниците и служителите. Визира се значението на източното и южното партньорство в рамките на този процес. Всичко това се отчита и в съобщението на комисията. Добросъседството играе действително роля в тази област. Затова трябва да отдадем дължимото значение на споразумението, особено като се има предвид, че повечето мигранти са от източните и южните съседи на Съюза. Затова не разбирам защо някои колеги искат точка 1 да се заличи от текста. <clears throat> В точка 2 предлагам альтернативна обща програма за мобилност. В точка 3 предлагам в споразуменията за асоцииране да се включва стандартна клауза за социална сигурност, както и да се договаря такова споразумение с страни, които не са сключили споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Госпожа Николай, госпожа Вебер и господин Жан Албер бяха внесли изменения, които са обединени в компромисно изменение по точка 3. Добавил съм още един абзац, в който се казва, че Европейският съюз трябва да застане начално място в световен мащаб при координирането на системите за социално осигуряване, както и че тази тема трябва да се обсъжда в максимално широк контекст по възможност на ниво МОД. В точка четвърта изтъквам, че Миграцията, ако се управлява по-добре, може да подобри отношенията ни с трети страни. Е, по-доброто управление на миграцията ще насърчи контактите, разбирателството с трети страни. Госпожа Вебер е внесла изменения по точка 4, което приемам. Не приемам обаче изменение 9 на господин Палецкис. Мисля, че има известни проблеми с него. Мисля, че трябва да поставим ударението върху предотвратяването на незаконната миграция по пътя на сътрудничеството с трети страни. Мисля, че превентивните мерки са много по-ефективни от това, което предлага Комисията по граждански свободи. Тя предлага борба с незаконната миграция. Внесъл съм няколко изменения за ползите от циркулярната миграция. Така ще се засили ролята на съответните диаспори. В точка 5 са внесени изменения 12, 13, 14 и 15. Те визират по-ефективен контрол върху спазването от страна на Съюза на международните му ангажименти по предоставянето на убежище. Предлагам също така и мерки за по-добра интеграция по пътя на образованието и обучението. Това бе всичко от моя страна. Благодаря на колегите за измененията. Има още само две седмици до гласуването тук в Комисията по външни работи. За това с удоволствие ще проведа диалог с колегите, най-вече по точка първа, по която казах немалко в началото. Благодаря. Uh, Председателят, благодаря. Ще дам думата на докладчиците всяка сянка или искам и се да им дам думата, но ги няма в залата. С това приключваме разискванията по тази точка. Няма да давам думата още веднъж на докладчика. Извинете, госпожо Гомеш, имате думата. Искам да благодаря на господин Преда за изготвения доклад. Ще разгледам измененията. И ще се спра върху някои изменения, които ме притесняват, като се има предвид обстановката в моята страна. Едно от тях, изменението на господин Палецкис, Извинете, няма да говоря за него, поправя се госпожа Гомеш, тъй като той е оттеглено. В Португалия незаконните мигранти, които упражняват професионална дейност, всъщност подпомагат системата ни на социално осигуряване, тъй като не се инвестира в техните социални осигуровки т.е. спестяват пари на португалската държава. Господин Преда предлага да се визира сътрудничеството с трети страни, източник на миграционни потоци, с цел по-добра правна закрила на мигрантите, и това е много важно за страни като Либия, например, през които преминават миграционни потоци на път за Европа. Има огромна нужда от подпомагане на тези страни, така че те да предоставят законен статут на мигрантите. Същевременно трябва да правим разлика между мигранти и бежанци. Мисля, че господин Преда трябва да избере по-силни формулировки за насърчаването на сътрудничеството с ВКБОН с оглед ефективното изпълнение на Конвенцията на ООН за бежанците. Мисля, че трябва по-силна формулировка. Трябва да кажем не просто да насърчава сътрудничеството. И така не само ние, но и нашите партньори ще подходят сериозно. Председателят, благодаря. Малко набързо закрих разискванията. Виждам, че се получи добра динамика. Ще дам думата на госпожа Оркиза. Благодаря. Напълно съм съгласна с координатора на социалистите. Благодаря на господин Преда за изготвения доклад, който е много положителен и много градивен. Извинявайте, говорех в погрешния микрофон. Благодаря на докладчика господин Преда за конструктивния положителен дух на работа по доклада. Два основни момента могат да се очертаят в съобщението на комисията. Първо, Европейският съюз трябва да предприеме още някои стъпки за насърчаване на сътрудничеството между Съюза и трети страни при координирането на социалното осигуряване. Второ, приемането на стандартна клауза за сътрудничество в областта на социалното осигуряване в споразуменията между Европейския съюз и трети страни. Клауза визираща равното третиране и прехвърляемостта на правата. Като цяло приемаме документа на господин Преда. Ще гласуваме за двете компромисни изменения, тъй като в тях са отразени някои изменения, по две от най-оспорваните точки. Тези точки не са всъщност чак толкова оспорвани, но са важни. За това би ни се искало да има разделно гласуване по точка 1 и точка 6. Не мисля, че в точка 1 трябва да се споменава принципът повече срещу повече. Защо? Защото мобилно е населението на тези страни, които не ограничават демокрацията и правата на човека. И извинете, в които се нарушават и ограничават демокрацията и правата на човека. Трябва да укрепим диалога с тези страни, за да могат те да повишат стандартите си за демокрация и права на човека. Точка 6. за сътрудничеството с Европейския миграционен портал. Не би следвало обаче да изискваме от трети страни да си сътрудничат с един портал, който би довел до изтичането на мозъци. Това е предложението по точка 6. Ще искаме разделно гласуване по нея. Подкрепяме предложението на госпожа Вебер. Смятаме, че всички стратегически области на сътрудничество трябва да бъдат упоменати. Не е достатъчно да упоменем единствено Африка, например. Има немалко страни, които са източник на миграционни потоци. Затова мисля, че не бива да се споменава конкретна държава. Ако ще споменаваме конкретни държави, трябва да споменем всички. Като цяло приемаме текста с изключенията, които ви споменах току-що. Благодаря. Господин Преда, искате ли да вземете отношение? Да, съвсем накратко, господин председател. Приветствам оттеглянето на изменението на господин Палецки. Благодаря му. Показаното от колегите Мунис и Гомеш, първо благодаря им, разбира се, за коментарите. Мисля, че през идните дни, които остават до гласуването по становището, ще намерим решение по точка 1. като вземем предвид изменението на госпожа Вебер – и казаното от госпожа Мунис. Мисля, че до насрочената за гласуване дата ще можем да си изготвим общо становище. Председателят, благодаря. Приключваме разискванията по тази точка. Преминаваме към точка 7. Информация от господин Вигенин. Той бе председател на съвместната делегация на комисиите по външни работи и отбрана в Сърбия и Косово. Делегацията първо посети Белград, където се срещна с компетентните органи, представители на гражданското общество и международни организации. След това отпътува до Прищина, където също се срещна с представители на местните власти. Целта на тази мисия, която се проведе след публикуването на доклада за напредъка, бе запознаване с обстановката на място, най-вече по отношение на диалога Белград-Прищина. Нормализирането на взаимоотношенията между двете страни е от ключово значение за интеграционния процес и в двете. Делегацията отдели внимание и на някои важни въпроси, свързани с подготвянето на нашите доклади. Те бяха внесени от докладчиците тази седмица и ще бъдат обсъдени на наше заседание през декември. Господин Вигенин, имате думата думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за личното ви участие в подготовката на това заседание, на тази мисия, извинете. Срещнахме се с вас преди да отпътуваме за Косово. Мисля, че посещението се състоява в много подходящ момент – точно преди публикуването на доклада за напредъка на комисията и 100 дни след като встъпи в длъжност новото правителство в Сърбия. Нашето посещение се състоя само няколко часа преди посещението на госпожа Аштън в Прищина. Тоест бяхме на място няколко часа преди това посещение, за да видим дали всичко е добре подготвено за него. Мисля, че както госпожа Аштан, така и ние отправихме едни и същи послания към отсрещната страна. Няма да се впускам в подробности. Подготвен е писмен доклад за посещението където можете да се запознаете с всички негови аспекти. То бе много ползотворно. Срещнахме се с всички важни действащи лица и в Сърбия, и в Косово, с изключение на господин Николич, който бе в чужбина. Общото ни впечатление от посещението в Сърбия е, че настоящото правителство, въпреки Нашите притеснения, когато бе сформирано преди около стотина дни, е готово да работи за постигането на осезаеми резултати. Правителството подхожда сериозно към поетите ангажименти, например ангажимента за продължаване на диалога на високо равнище с Прищина. Основната опозиционна партия в парламента в момента е проевропейски настроена, така че тя няма да се противопостави на никакви стъпки в посока към изпълняване на изискванията на Европейския съюз, така че задачата на настоящото правителство е по-лесна. Европейската интеграция явно се нарежда сред основните приоритети на настоящото правителство. Това бе потвърдено от лидерите на трите основни коалиционни партньори министър-председателя, заместник министър-председателя и министъра по въпросите на европейската интеграция. На лице е, така да се каже, необходимата инфраструктура. Бяха отбелязани и някои пропуски, що се отнася до подготвеността, квалификациите на новоназначените служители в администрацията на различни нива. Това се дължи на факта, че водещият коалиционен партньор не е бил на власт в продължение на доста години и новоназначените служители трябва да свикнат с новите си функции и новата си роля. Същото въжи и за опозицията. Преди три месеца опозицията бе сравнително пасивна, опитваше се да реши вътрешните си проблеми. Към момента изглежда се справила до края на този месец вероятно ще бъде избран нов лидер на Демократическата партия. Тя ще започне работа като конструктивен опозиционен като конструктивна опозиционна сила. Разговарях с лидера на управляващата партия, заместник министър-председателя господин Вучич. Останах с впечатлението, че той е един сериозен политик, който поставя ударението върху конкретните резултати и не толкова върху контакта с медиите или връзките с обществеността. Отправихме към него покана да посети Европейския парламент и да сподели с нас за своите ангажименти, идеи и намерения, но той заяви, че не иска да посети Брюксел само заради самото посещение. Първо иска да постигне добри резултати и едва след това да ни посети и да ни информира за тях. Това много ни впечатли. друга важна среща, която би била интересна за вас. Сега ще се опитам да намеря името на човека, с когото разговаряхме. От мистер Вукчевич. Мистер Вукчевич, who is the war crime prosecutor. Uh, with him, uh... Прокурора, който подчертава някои от постиженията той обсъди доста съществени въпроси, свързани с защита на даващите показания на свидетелите, също въпросите свързани с трафика на органи, по въпросите свързани с безследно изчезнали лица и прочие. Когато е поел поста си преди 10 години, той не е очаквал, че ще има толкова много работа тази служба. Очаквал е, че ще се постигнат много по-бързо резултати. но се оказва, че има много дела, които трябва да се водят, много лица, които трябва да бъдат съдебно преследвани. Но той е твърдо решен да постигне успех в своята работа. Не е ясно до кога ще продължи съществуването на тази служба. Относно стабилността на правителството, въпросът е, че изглежда има добри отношения между коалиционните партньори в управлението. Основните цели се споделят от тях, което показва, че правителството не е поставено под някаква непосредствена заплаха. Разбира се, готов съм да отговоря на въпроси, които могат да възникват. Няма да се спирам на всички детайли. Предпочитам да премина към следващата спирка на нашето посещение в Северно Косово. Ние бяхме брифирани от е, ЮЛЕКС. В ново село също спряхме, където е, е щаба на Кейфор. Обсъдихме тяхната роля, предизвикателствата, пред които са изправени. Не е необходимо да навлизам в подробности. Бих искал само да кажа, че ръководителят заместник ръководителя на мисията на Юлекс, господин а, Пакс, а, подчерта, че може би има по-добро решение, а именно укрепване на ролята на Юлекс и Юлекс евентуално да поеме отговорност а, и за това, което прави Кейфор в близко бъдеще. Така структурата ще бъде опростена той подчерта, че финансирането идва от едни и същи източници, така или иначе. Изглежда обаче това не е въпрос, който трябва да бъде разрешен незабавно. Това беше само едно предложение. По-важното е, че Косово и властите в Косово са насърчени от предпроектното проучване на комисията, от факта, че разполагат с нужните условия за започване на активна работа по облегчаване на визовия режим. И това е нещо, по което искат да постигнат действително резултати. Министъра по европейските интеграция заяви, че тя разбира, че става все по-трудно другите страни в е, региона, за които се подготвя режим за облегчаване на визите, имат по-лесна задача, защото се имат по-малки изисквания към тях. Сега тези изисквания са повече от 100 и тя спомена, че е готова да предприемат е, е, това преди поемат това предизвикателство, готови са да си свършат работата. Аз имам доста оптимистично виждане за виждането на новите сръбски власти. Министър-председателя на Косово Тачич ни каза да не бъдем свръхоптимисти, тъй като не за пръв път правителствата в Сърбия правят обещания или поемат ангажименти, които последствие не изпълнява толкова добре. Но все пак диалогът е започнал. И един отделен въпрос, който искам да спомена. Участието на сърбите в Косово, както в северната, така и в южната част, е ключов елемент за подобряване на отношенията между Косово и Сърбия. Ние се срещнахме с заместник министър-председателят в косовското правителство, етнически сърбин, който ни запозна с постигнатия напредък и че сега предлагат увеличаване на квотите за мълцинствата в парламента на Косово да се увеличи с двама членове. Ние бяхме също насърчени от срещата ни с министр... заместник министър-председателя Вучич в Сърбия, че той е готов да се срещне с заместник министър-председателят на, на Косово от сръбски происход и да обсъдят въпросите по какъв начин сърбите могат да участват по-активно в политическия и социален живот в Косово. Северно Косово остава голям проблем, няма да навлизам в подробности тук но изглежда, че моделът, е, по който са е, интегрирани сърбите от Южно Косово, би могло да се използва и тук, е, и в Северно Косово. Това изглежда е естествения начин за разрешаване на проблема. Очевидно е, че въпросът остава голямо предизвикателство поради властовите структури, косовските министри всъщност не са в състояние да посещават Северно Косово или да се обърнат директно към населението там. Северно Косово ще продължи да бъде един от въпросите, на който трябва да обръщаме особено внимание и трябва да се предприемат мерки за подобряване на доверието между двете страни, да се развият е, отношенията и диалога, така че Северно Косово да се превърне в неразривна част от е, социалния, политически и економически живот на Косово. Може би е, трябва да спре до тук. Считам, че посещението беше много своевременно. Е, ние Направихме много положителна оценка на това, което се случва там. Отправихме и важни послания към нашите колеги, като подчертахме, че сега пътят към европейската интеграция е отворен най-вече за Сърбия, но в голяма степен и за Косово, с работата по споразумение за стабилизиране и асоцииране, която започва. Това означава, че от сега нататък, каквото и да се случи, всичко е в ръцете на властите в Сърбия и Косово и от тях зависи да постигнат бързи резултати и да надградят над положителното, което е постигнато, което констатирахме при посещението ни. Благодаря, господин Вегенин. Сега ще дам думата на колегите, които бяха в състава на делегацията. Първо от името на СЕДЕ давам думата на господин Дав. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Вегенин за това, че оглавяваше тази делегация. Както той подчерта, посещението ми на много добре отношението към нас беше изключително добро. Както от страна на посланиците в Белград и Прищина, така и представителите на службата за външна дейност. В, Бел, в Белград, в Сърбия, сега никой не говори за а, мълчание, са вакуума, който понякога трябва да се запълва. Необходимо е да има по-голяма яснота за европейската насоченост на политиките, които се прилагат от правителството в Сърбия. Господин Вегенин спомена, че новото сръбско правителство парадоксално е в по-добро състояние да постигне напредък по Косово, отколкото а, предходното правителство. Има по-силна позиция във вътрешен план. Тъй като отправната му точка беше съвсем отявлена националистическа позиция а, и при желание може да направи отстъпки, които господин Таджич не можеше или не искаше да направи. Например, по отношение на съвместното управление на границите, което беше добре на теория, но на практика е изключително трудно за прилагане. Не бива да се подценяват и проблемите по границата. Три косовски полицаи трябваше да пътуват с самолет защото не можеха да пътуват през Северно Косово. Юлекс, независимо, че е доста отслабена мисия и това предстои да се влуши допълнително, се защитава от Кейфор и това струва много повече. Доклада на Сметната палата за Юлекс също съдържа някои тревожни констатации, което отваря вратата за евентуално разглеждане по-детално на случая от Европейския парламент. Целта, с която беше създадена ЮЛЕКС, е поставена под риск. Но добрата новина е, че сега е по-вероятно да има преки контакти между сърбите и косовските сърби. Това е добър начин да се хвърли мост между Белград и Прищина срещата между господин Вучич и господин Петрович е важна и е, трябва да бъде подкрепена. Не е достатъчно да се провеждат а, е, а, е, срещи а, само между сърби и косовари, а между и сърби и сърби. Косово трябва да покаже, че може да, да се издържа само Това не е толкова лесно, тъй като Косово в продължение на 500 или повече години е било под чуж контрол. Необходимо е да има вътрешни политически реформи, включително избирателна реформа преди изборите, ако не греша, те предстоят в края на следващата година. Благодаря, господин Дав, господин Панцери. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Считам, че това посещение беше изключително полезно. Очевидно е, че се нуждаем и от реформи, и от диалог. За мен това е основният изход, е, извод от посещението. Нормализацията между Белград и Прещина – е нещо положително. Има три нива на реалностите. Да отчитаме също и ролята на международната общност по отношение на Сърбия и Косово. Първото ниво е свързан с суверенитета, независимостта и постепенното консолидиране на институциите, както и децентрализацията. Има и втора, второ ниво може да се нарече международно ниво. И тук е, спадат е, ролята на международната общност, която трябва да се справи с е, дилемите, които се появиха след реконфигурацията за това става дума в резолюция 1244 и те трябва да се приложи изцяло в Косово, включително в северната част. Има и третия а, слой, а, който създава проблеми, а именно липсата на признаване от страна на сръбската общност в северната част. 40 000 души, които живеят в Митровица и някои други общини те създават допълнителен кръг проблеми. И работата на Европейския парламент и на Европейския съюз е да се гарантира, че тези три нива ще бъдат разрешени по сериозен, надлежен начин, което означава ефективни реформи, за да може и Косово, и Сърбия да продължат диалога помежду си, Отношенията между Белград и Прищина са изключително важни. Ако Белград чита, че е, сближаването с е, е, Съюза е, е поставено под, на, на карта, те ще работят в много по-голяма степен за постигането на съгласие. Госпожа Луначек. Аз се присъединявам към казаното от колегите. Искам да благодаря на Кристиан Бегенин за това, че толкова добре ръководеше делегацията при посещението и в двете страни. Това посещение беше изключително важно за Комисията по външни работи. Посещаването на двете страни между а, излизането на доклада на Европейската комисия за разширяването и нашите доклади беше много полезно това посещение в този смисъл. Господин Вегенин спомена, че ние бяхме преди и подготвихме почвата за посещението на Катрин Аштън и Хилари Клинтън. Мисля, че действително подготвихме почвата за техните две посещения и за работата, която извършва Катрин Аштън там сега и в бъдеще. Искам да подчертая няколко конкретни неща към казаното от колегите до сега. В Сърбия бях положително изненадена, както мнозина от нас, за относно готовността на новото правителство да продължи диалога с Косово. Господин Тачич каза по време на срещата ни, той каза, че е националист, е, но че това може да му помогне да постигне напредък, е, да убеди хората да го последват. Но трябва да видим как ще се приложи. Господин Вучич беше много ясен, че ще е трудно, но ще направят това в крайна сметка. Имаше положителни сигнали от сръбска страна, че нещата отиват към нормализация на отношенията между Сърбия и Косово. Искам да спомена две неща, свързани с срещата с господин Вучевич и господин Векарич, неговия заместник, ако не греша. Това, което ме впечатли в самата сграда, беше как беше построена тя, че имаше много а, ясно а, по какъв начин се защитават свидетелите, така че те да не могат да бъдат виждани, когато се изказват. Мисля, че това беше направено по най-добрия начин за защита на самоличността на свидетелите, тогава когато те проявят желание да дадат показания. Един от тях всъщност те изслушаха нашите критични бележки за това, че а, имаше един свидетел, а, който а, публично направи показания а, по делото за трафик на органи. Ние критикувахме това, тъй като поставя под риск свидетеля. Беше ни казано, че свидетелят сам е пожелал това да бъде така. Нещата не са черно-бели винаги но това беше интересен детайл за начина по който работят. По един друг въпрос, който поставих и може би от страна на Европейския парламент бих могли да направим нещо. Все още не съм измислила как. За случая Девяк Сърп, който беше арестуван в Австрия миналата година, въпреки че беше освободен от всякакви беше освободен от всякакви подозрения от страна на Международния съд. Това, което се изисква е меморандум за разбирателство с Босна, както и така, както имат с Харватия. И той може да промени процедурата, ако не се прилага този меморандум. И аз лично ще следя този въпрос а, заедно с а, работната група в тази комисия. За Косово колегите казаха доста неща. За мен беше важно да изясним с министър-председателя Сачи, че има някои слухове, че може да се промени състава на правителството и че може да се проведат избори без да бъде извършена избирателна реформа. Бяхме уверени, че това няма да стане. Ние дадохме ясно да се разбере, че без цялостна изборна реформа, след последните избори, които ни бяха свободни и честни, имаше случаи на измами, тези избори бихме искали да се проведат както трябва, иначе не бихме дали подкрепата си. Бяхме много ясни по въпроса. По въпроса за Юлекс, ние пътувахме през Северно Косово, към Митровица и Прищина, когато излезе доклада на Сметната палата. Реакциите в много медии по този доклад вътре в Европейския съюз беше, че Юлекс се е провалила и че Косово също се е провалил като държава. Аз говорих а, срещу това, тъй като критиката на Сметната палата беше съвсем ясна. Да, ситуацията в Косово не е толкова добра, колкото би трябвало да бъде, що се отнася до борбата срещу корупцията и организираната престъпност, но че има и различия в отношението на държавите от Европейския съюз относно признаването на статута на Косово и че не се изпращат достатъчно квалифицирани хора в ЮЛЕКС. Това е нещо, по което изразихме безпокойство в Европейския съюз. Ние рекламираме ЮЛЕКС като най-голямата цивилна мисия, а също времено държавите членки не подкрепят в достатъчна степен тази мисия. Така че трябва ние да положим усилия и това е важно послание. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на всички за интересната информация, която ни предоставихте. Благодаря ви, че представихте толкова добре Европейския парламент в този важен период, когато има важни събития в двете страни. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно точка разни. Не виждам нищо по тази точка. Следващата ни среща ще бъде в понеделник, 19 ноември, в 7 часа вечерта. Ще имаме дебат с президента на Хаити, господин Мартели. В четвъртък от 9 часа ще имаме друго заседание. Ще гласуваме по време на това заседание резолюцията за Албания. Двете заседания ще се проведят в Страсбург. Благодаря ви. Обявявам заседанието за закрито.